Няма явно забележки. Приема се дневния ред. Сега, относно езиковият режим, пълен езиков режим с изключение на малтийски. На 23 април имаш един трилог утре ще има други гости, включително и а, 48 други външни гости, начало с госпожа Дагмар. Ще има и семинар с госпожа Ева Дамфа от 12.30 до 3.30 в 4 Б B1 утре от 12.30 до 15.30 PRS 5B1 по, тема, по темата, която споменах. Протоколите от 23-24 януари, от 25 и 26 февруари са приети. Сега преминаваме към четвърта точка. Това е доклада на колегата Занони. Давам думата на докладчика. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Започваме днес с тази тема, свързана с преработването на Директива 2011-92 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти в околната среда. Някои промени съм внесъл. Има 200 проекти, които подлежат на ОВОС. Тук са включени автобани, е, атомни електроцентрали и други. ОВО се предвижда и за публични и частни проекти, които могат да имат въздействие върху околната среда. ОВОС трябва да се извърши преди да бъде одобрен проекта. При тези процедури а, проектите трябва да бъдат а, стартирани, като се спазва принципа за устойчивост а, и две големи категории са разпределени проектите. Проекти, които производят специфични характеристики, задължително подлежат на ОВО, са рафинери, АЕЦ и други. Има и втора категория проекти, които трябва да бъдат подложени на скринингова процедура. Това са проекти, които се проверяват избирателно. Проектите, които подлежат на скринингова процедура. Има определени задължителни изисквания. Освен това могат да се извършват и допитвания до обществеността. Първата директива е от 85-та година, междувременно обаче имаше три изменения, които бяха незначителни. Законодателството за свързано с околната среда беше променяно постоянно. Имаше и спор, който беше решен от Съда на Европейските общности. но това не е от толкова голямо значение, като имаме предвид директивата за местообитанията. От 2012 година има и друга директива, 628, изготвена от Европейската комисия. На следващо място бяха заложени нови политически цели, нови приоритети за ефективно използване на ресурсите, защита на климата, защита на, биологичното разнообразие и опазване на почвите. Предложенията на комисията засягат проектите, които трябва да бъдат а, подложен на скринингова процедура, като тук се има преди така нареченият скалпик, определен обхвата на приложение. Сега относно скрининга. Тази процедура проверява дали а, проектите от приложение 2 трябва да а, подлежат на ОВОС заявителя трябва да изпълни редица условия, а именно да, подаде информация към съответните органи. ОВОС може да се извърши само когато един проект би могъл да има негативно въздействие върху околната среда. В противен случай тази процедура не е възможна. Необходима е съвсем ем, точна информация, <clears throat> свързана с проекта. Освен това, от заявителя се изискват определени а, неща. В трето приложение са включени критериите за подбор. Процедурата ам, протича в рамките на 3 месеца ам, или 6 месеца заявителя подава своята молба и в рамките на този срок се решава дали ще бъде одобрена или не. На следващо място а, информацията свързана с а, околната среда и това се предвижда в рамките на скопинга или така наречената определена обхвата на приложението. Искам да припомня, че а, доклада свързан с околната среда е много важен. Той заема централно място в а, целия анализ. От него зависи дали ще бъде а, издадено разрешително или не. А, в четвъртото приложение се предвижда а, допълнителна информация, която трябва да бъде а, подадена от. А, заявителя. Е, там става въпрос за информация за фактори, които биха представлявали също заплаха за околната среда. Освен това, е, става въпрос и за информация свързана с е, опасност от аварийни ситуации, случаи свързани с застрашаване на биологичното разнообразие и така нататък. Комисията е предвидил а, график за провеждането на публични консултации 30, 60 и в изключителни случаи 90 дни. Ам, срока за взимане на решение е 3 месеца, с възможност за удължаване на, до 6 месеца. А, координиране се предвижда а, в рамките на така нареченото гише, едно гише за обслужване – цялата процедура да протича през това гише като се вземат предвид разпоредбите от директивата за местообитанията, за ОВОС и така нататък. Сега преминавам към предложенията по отношение на документа, изготвен от комисията. Мога да подкрепя а, предложеното от а, комисията. Имам а, различни изменения, които съм внесъл. Има някои предложения на комисията, които трябва да мог, могат да бъдат подобрени, така че текстът да е по-ефективен и по- разбираем, като не трябва, разбира се, да се допуска разводняване на текста обществото, обществеността трябва да бъде ам, включена, да, има, да играе по-голяма роля. Освен това, а, се говори и за а, последващ контрол, в който също трябва да бъдат а, включени представители на обществеността. Имаме нужда и от правна сигурност. Освен това, в първото приложение, директивата на ОВЕС трябва да бъдат включени и неконвенционалните въглеводороди, като <clears throat> шистовия газ и нефт. Освен това, ролята на обществеността трябва да бъде засилена в различните фази на ОВОЗ. Като имам преди тук фазата свързана с наблюдението, с скрининг, държавите членки могат да предприемат мерки за изпълнение на предвидените разпоредби. На, мес, на местно ниво също а, трябва да се включат а, властите и съответните органи, които да играят важна роля. На следващо място конфликт на интереси трябва да бъде ограничен. В, в Италия има едно неофициално разграничаване между а, компетентните органи и а, този, който предоставя изпълнението на проекта. А, по този начин не може да се гарантира обективността на решението. А тук са въпроса за въздействие върху околната среда и затова е необходимо да има абсолютна 100% независимост при извършването на оценката, за да се избегнат а, всякакви пристрастия. освен това, когато има някакви негативни въздействия, да се предвижда и последваща проверка. Смятам, че е, Ако мерките за ефективността и за компенсацията не са действащи, тогава се губи смисъл на всичките тези предложения. Трябва да се работи така, че да се предотвратят, доколкото е възможно, всякакви негативни въздействия. Сега, трябва да бъдат упростени тези доклади, свързани с околната среда. Има експерти, които трябва да изготвят а, въпросните доклади и да ги привежат на практика. Понякога има проблеми при изпълнението на тези доклади. За а, заявителя понякога има високи разходи, свързани с изпълнението, но това е една нова а, категория тези експерти може и да са важни академици. Може, разбира се, и да са назначени на постоянна работа в съответните държави членки. Те трябва да са абсолютно независими и да са компетентни в областта на околната среда. Разбира се, това въжи за експертите, които изготвят докладите и които след това ги превеждат на практика на местно ниво. Следващо предложение. Трябва да има е, ясна формулировка, свързана с е, биоразнообразието. И има декларация на ОНЕ, която трябва да бъде взета преди в тази насока. На, на следващо място има е, обратно прилагане, е, прилагане на директивата с обратно действие. Е, процедурата, свързана с ОВОС, се провежда към съответния проект – тече през определения срок и накрая може да бъде приключена. Освен това могат да бъдат включени и нови елементи, свързани с шистовия газ. Да речем, през ноември 2011 беше проведена ОВОз, свързана с природния газ и шистовия нефт. Ставаше въпрос за неконвенционални въглеводороди. Те също трябва да подлежат на ОВОз. Освен това, има и вторични изменения, които бяха внесени от мен и се надявам да бъдат подкрепени от държавите членки. А именно те са свързани с изграждането на това гише, едно гише за обслужване. За обслужване. Така че процедурите да протичат през един орган. Държавите членки трябва да предвидят и санкции, когато се а, нарушават националните разпоредби трябва да има а, санкции, които да са с а, с такава степен, че да а, отказват нарушителите да нарушават разпоредбите. И накрая мога да кажа, че а, когато бъде изпълнена тази директива за ОВОС, тогава думите ни ще бъдат последвани от дела и Европейския съюз ще разполага с един много важен инструмент, за да се справи с предизвикателствата на 21 век. То става въпрос за ефективното а, използване на ресурсите, биологичното разнообразие и а, смягчаване на последиците от изменението на климата. Колегите ме подкрепиха, така че през юли а, директивата да бъде подложена на, на проверка. Благодаря на докладчите в сянка, на всички, които ни помогнаха. Благодаря, казва председателя. Важно е, разбира се, да бъде прията директивата за ОВОС, като имаме предвид предизвикателствата на 21 век. В доклада вие сте, сключ... сте се включили и шистовия газ и други продукти, които не, не бяха включени от комисията. Сега започваме с дискусията. Колегата Гростет представена днес от колегата Готиерес. Благодаря, господин председател. Госпожа Кристина Готиерес отсъства днес след обед и ме помоли да се изкажа от нейно име. Правя го с много голямо желание. Става дума за едно отлично предложение, но въпреки всичко някои от проблемите не са решени. Затова смятам, че трябва да наблегнем на аспектите, които все още не са намерили решени. Тази директива изглежда доста къса сбита, но приложенията обхващат огромно количество проблеми, свързани с много економически отрасли. В нея има много разумни решения за раз, разрешаване на проблемите на приложението. Първо, прекалено много бюрокрация се казва, прекалено различни критерии, както и прекалено дълги процедури. Решението би било да се упростат процедурите в Европейския съюз, както и в национален мащаб. Административните процедури и тяхното приемане е прекалено сложно и много често процедурата се превръща в препятствие, както и разходите по административните разходи са се увеличили. За това е необходимо да се видят какви, кои проекти трябва да бъдат обект на овоз, кои проекти биха, мог, биха могли да не бъдат обект на овоз при, разбира се, спазване на някои условия. Разбира се, важно е да има едно хармонизиране на вътрешния пазар с еднакви стандарти. Същевременно сме свидетели на правна несигурност, тъй като критериите са различни на различните етапи и съответните стандарти и изисквания са различни в различните държави членки. Госпожа Готиерес подчертава също така, че би било необходимо да се работи за по-добрата защита на информационните и, и природни центрове, включително и на центровете е, посветени на опазване на историческото наследство в някои държави членки, като Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания. Има, се извършва е, подобно е, <clears throat> подобна оценка, свързана с видимата страна на опазването на околната среда. Опазването на ландшафта, на, на историческото наследство трябва да отговаря на дадени критерии, трябва да се създаде един общ списък на критерии, които да са хармонизирани и които да се прилагат в отделните държави членки този списък на критериите ще служи нещо като насока или като един кодекс от отделните държави членки. Подобно, подобен списък е, е залегнал в член 6 на директивата за местообитанията. Така че можем да вземем е, пример от тази директива. времено трябва да има хармонизиране и да се намери някаква, някакъв начин да се, опа, да се опазат зоните, които не са обекта на никаква защита, за разлика от тези, които попадат в обхвата на директивата за местообитанията. Това беше от името на госпожа Гутиерес. Благодаря, госпожо Красет. Сега Следващият. Благодаря, господин председател. От името на колегите искам да благодаря за отличното сътрудничество и за емпиричния подход към тази тема. Е, директивата за ОВОС много спомогна да направиме оценка на от, въглеродния отпечатък върху околната среда за подобряване нещата. Ние приветстваме предложението на комисията за попълване на правните праз, празна, празноти и както и някои препокривания и а, недообмислици. Също, Същевременно смятаме, че няма достатъчно критерии за процеса на скрининг и за критериите. За това е много важно всички условия да бъдат обвързващи са всички и бихме също пред, предложили да се добавят и допълнителни мерки, които да смекчат последствията от а, промените в околната среда. Също, същевременно ОВОС може да бъде направен на абсолютно всички аспекти, свързани с защитата, като по този начин се вземат по-добре, по-добри мерки и а, по този начин ще бъдат прилагани по-правилно и по-целесообразно разпоредбите от конвенцията в Орхус. Същевременно смятаме, че държавите членки трябва да участват по-активно в взимането на решение. Също развитието също, също време, но в параграф 4, член 4, като че ли е обаче една отворена врата за дерогациите. Ние смятаме, че дерогациите по силата на параграф, на параграф 2 и 3 трябва да бъдат изключения и комисията трябва да играе важна роля при вземането на решението. За да има по-голяма прозрачност в процеса на взимане на решение. Предлагаме в член 6 да се създаде един общ портал във всички държави членки, който да бъде достъпен за широката общественост. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Садринкари. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към колегите. Първо искам да благодаря на докладчика господин Занони за доброто сътрудничество, което той осъществи в рамките на това преразглеждане на директивата по ВОЗ. И едновременно с това искам да благодаря на докладчика за съдържанието и на текста и също така за доброто сътрудничество по измененията. почти съм сигурна, че зелените всички ще подкрепят тази, е, този доклад. Докладчикът, колегата Занони, уточни вече, че има за цел да подсили а, системата за оценка, която вече съществува, за да можем да предвиждаме последствията върху околната среда от съответните проекти и също така да намалим възможно най-много или в най-лошите случаи да компенсираме по някакъв начин тези негативни влияния и ако се налага да можем да направим правилен избор между проекти, примерно да изберем проекта, който ще има по-малки негативни последици. И мисля, че това е целта и на всички предложения, които са направени тук, да се подсилят оценките за въздействието върху околната среда. Това е част от екологичните ни е, императиви, така да се каже, в политиките ни, свързани с околната среда. И без значение дали става въпрос за борбата с загубата на биоразнообразието, борбата с климатичните промени или други относно запазването на водните ресурси. Ние подкрепяме докладът на господин Занони и неговите изменения и ще се спра на седем основни точки – по които не бива да отстъпваме дори крачка назад. От една страна се интересуваме много от това а, взимане предвид на оценката на въздействието при проектите и по-специално въздействието върху биоразнообразието и климатичните изменения, но също така нека да се добави а, и въпроса за почвите. Това е ключов въпрос. И за да, не, за да нямаме и секторен а, подход, считаме и подкрепяме а, подхода за независимост на експертите, за да се осигури сигурна оценка на въздействието, а, което да не подлежи на конфликти на интереси и предлагаме тук в това отношение е една процедура на акредитиране, било то на европейско или на национално ниво, на различните организми, органи, които ще трябва да провеждат екологичните оценки, т.е. те да получат специална акредитация за осъществяване на тези оценки. Трябва да се актуализира приложението, за да се отговори на настоящата проблематика и на новите дейности, Подкрепяме, разбира се, и презглеждането на приложение 1 и а, ясното позоваване на експлоатацията на шистов газ. И ние обаче предлагаме да се отиде отвъд този тип дейности, да не се намалява оценката а, по прагове, а да имаме една оценка не само за експлоатацията, но да имаме оценка още в момента на проучването и изследванията за подобни евентуални бъдещи експлоатации. След това, относно измененията, които също ще подкрепим, докладчикът предлага една подсилена система от задължения и представенето на альтернативни методи. Тези альтернативни методи трябва да бъдат представени така, че да има възможност да се избере най-безвредната альтернатива за околната среда и да се приложат също правила за достъпа да, на обществото. Това е ключов елемент, който би могъл да удължи процедурата обаче. И много често мога да кажа, когато една процедура се води прозрачно, отворено, сериозно, включвайки максимално много гражданите, това се оказва елемент на правна сигурност. И проектът ще бъде възможно най-спазващ правилата. И е в заключение друг елемент – който пак е свързан с доклада. Тази нужда от оценка върху околната среда. Ние въвеждаме възможността да се прекратят а, дадени проекти или да се попречи дори на началото на проекта, в случай, че се открият някакви недостатъци на оценката на въздействието. И е, наистина темата е много важна. Ние сме едва ли на първият етап на проекта. Там се взима решението, решение дори на политическо ниво. Това е решение, което засяга директно информацията и евентуално може да позволи приемането на даден проект е, и ще ни позволи също да видим на къде ще вървим, така го вижда и колегата Занони. И само така ще си осигурим едно устойчиво развитие, което да взема предвид всичките нужди на околната среда, нещо, което не е така сега. Благодаря. И сега от името на кузин Стивен, колегата Покош. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. The ECR welcomes the Commission's intention to streamline the EIA. Ние приветстваме намеренията на комисията за а, подобни оценки на въздействието върху околната среда голямо усилие направено от докладчика за този доклад. Определено насоката е ясна, но ние считаме, че трябва да се направи повече, за да осигурим равновесието между опазването на околната среда, без да налагаме пък едновременно с това прекалено тежко, прекалено много административна тежест върху компетентните органи. Може да подобрим ОВОС по този начин, но пък ще увеличим цената и ще, ще имаме големи правни проблеми. А тук в това предложение като че ли няма конкретни предложения, които ще доведат 100% сигурност до подобрение за околната среда. Не можем да си позволим подобни действия в настоящата економическа криза. Имаме нужда от високи стандарти на опазване на околната среда в Европейския съюз, но директивата не трябва да ограничава възможността за местните власти да адаптират решенията към местната ситуация. Основните ни проблеми в този текст са едното гише, едното гише, процесът свързан с задължителния обхват Приветстваме използването от докладчика на технически компетенции и а, съответните идеи за акредитиране на органите, които ще правят оценка, но това създава практически проблеми за някои държави членки. И а, европейските консерватори и реформисти се тревожат а, също, че не винаги на практика ще успеем да намалим по този начин всичките проблеми, свързани с околната среда. Как ще осигурим тази е, акредитация и на пълната независимост на отделните органи? Искаме и ние искаме да се осигури пълната независимост на експертите и е, да се види каква им е работата до сега по ОВОС. Но от проверката по тази а, проверката по акредитирането трябва да бъде свързана с конкретни научени данни и да няма досмислици. Иначе само ще е, доведем до повече правни конфликти и ще затънем в законодателството. Това е. Благодаря. Благодаря, колегата Симански колегата Шимански или Симански. Zaproponowanie, zaproponowanie rozwiązań w załączniku <clears throat> na temat poszukiwania oceny. Много. Мисля, че въвеждането на някои критерии в анекса на ОВОС е прекалено не, не, не необходимо. Както решихме през ноември миналата година, ние се споразумяхме за събиране на по-точна научна информация относно шистовия газ. Ни... но не, не смятам, че критериите трябва да се превръщат в а, препятствие. Тоест, ОМВОС не трябва да се превръща в а, препятствие за напредване и изследванията в областта на шистовия газ. Тъй като, както, както знаете, до сега не, са, не е доказано, че има по-голяма вреда от, при а, обработването на този, при употребяването на този вид съоръжение, отколкото при употребяването на съоръжения за и с, петролни и газови а, площадки. Така че критериите трябва да бъдат еднакво строги за всички. Аз мятам, че сегашните критерии са практически достатъчни за, око, за оказване на за опазване на а, околната среда. Затова струва ми се, че трябва да бъдем много точни, когато определяме дефинициите, тъй като този документ е от огромно значение за енергийната сигурност и сигурността на доставките в Европа. Благодаря, господин Шимански. Колегата Зебер има думата. Благодаря, господин председател. Като цяло Смятам, че предложението е добро, но все пак трябва да разгледаме някои неща в подробности. Член 2, където се говори за обслужването на едно гише. Държавите членки се призовават да номинират един орган, който да се занимава с цялата процедура. В федералните е, държави обаче това ще е по-сложно, защото няма как е, там да се, да се излучи един единствен орган. Е, там в отделните провинции това е разпределен между отделни органи и трябва да сме по-внимателни по този въпрос. Ам... Други цели се преследват, свързани с защитата и ще се разминат с тези от директивата за ОВОС не трябва да се работи с тромави дефиниции и формулировки, които могат да бъдат тълкувани по различен начин в държавите членки. Има една модерна дума екосистема, но никой не знае точно какво значи и това. Трябва да има ясни дефиниции и формулировки, които да бъдат включени в директивата. Ам една екосистема се тълкува по един начин в България и по друг начин в Финландия и Малта. Трябва да знаем точно за какво става въпрос. Член четвърти, където става въпрос за скрининга. Това е една предварителна процедура по време на която а, органа преценява дали е необходим ОВОС, необходим ОВОС или не. А, предвижат се планирани мерки, а, така че а, да се предотвратят бъдещи негативни въздействия. Това е важна стъпка. предписват се определени разпоредби и мерки, а всъщност скрининга служи за разяснява разясняване на това дали съществува задължително извършване на ОВОС. и за съответните органи това е допълнителен товар, който трябва да бъде поет. Относно скопинга, определен обхвата на приложение. Той ще има задължителен характер. Необходимо е той да бъде задължителен, ако проекта го изисква и органът, съответния орган, ще те, че трябва да е така. така. А, системата за кредитиране на експертите, тя също има задължителен характер. А, има органи вече в някои от а, държавите членки, а, които разполагат със собствени експерти. Ако трябва те сега да назначат или да възложат на тези действия на други експерти, това ще доведе до допълнителния разходи. Член 8. В него не се съдържат точните критерии при взимането на решение, взимането на решение е дали един проект е допустим или не. А, може да стигна там, че един проект, който съдържа в себе си неясни аспекти, съдържа в себе си ам, потенциални опасности, въпреки всичко а, бива одобрен и други не, но ето защо трябва нещата да бъдат изяснени. Критични сме по отношение на сроковете в член 8, 3 месеца за големи проекти. Помислете за големи проекти, например като този за летището в Берлин. Там нещата доста ще се осложнят. Трябва да се провери дали не трябва да се зачеркне този срок от 3 месеца и държавите членки да преценят какъв ще е по-реалистичен съответния срок, той да се определя в съответствие с а, извършената процедура. Благодаря. Сега а, ще дам думата на комисията. А, Мариане Вевинг има думата. Good afternoon. Добър ден. Благодаря, господин председател, за това, че дадахте думата на комисията. Радвам се, че мога да вземам думата от името на комисията. Благодариме много на докладчика за отличния доклад. Смятаме, че наистина проекта е качествен и смятаме, че до голяма, до голяма степен вие подкрепяте предложението на комисията и слушвайки мнението на другите депутати, се убеждавам, че много от предложенията се радват на широка подкрепа. Разбира се, има някои точки, които трябва да обсъдим допълнително, но това е в крайна сметка нормално в една демократическа процедура. Ние се обърнахме към много от заинтересованите страни при подготовката на тази директива и затова се опитахме да включиме и всички резултати и всички полуки, които сме извлекли от приложението на преходните директиви. Беше организирано едно широко обществено допитване и в крайна и тук и а, резултатите от а, това допитване доказват, че първо хората искат да промениме, а, да изменим, да да включим едни а, гъвкави, ни същевременно единни, хармонизирани правила, да попълниме празнотите и същевременно да а, уравновесими и да намериме баланс между известни несправедливости или пропуски в приложението на предишните директиви. Два бяха, два бяха проблемите, на които се спряхме. Първо, по-добро качество на увоз, тъй като и това беше споменато многократно и тук, че, това, че качеството е от огромно значение. Важно е не, не само да прилагаме законите в областта на, на околната среда, но важно е също така да можеме да извлечеме и други ползи от а, е, е, прилагането на, тез, на това законодателство. Тоест да можем да се радваме на економическите и социални ползи, които а, е, проистичат от това. второ, важно както казаха много от вас, е да има по-добър мониторинг на, на терена, на, по места Нашите цели се споделят от съвета и през месец март на съвета посветен на околната среда. Това беше препотвърдено. Считаме, че двете наши цели са взаимосвързани и проистичат една от друга, от една страна ефективност, ефик, ефик, ефикасност и друго осигуряване на еднакви условия в целия Европейски съюз, като същевременно бдиме за ефективното приложение на директивата. От доклада на господин Занини се очертават три групи е, изменения. Ще се опитам да ги спомена, без да бъда абсолютно изчерпателна. Първата група, според нас, е, е необходимостта да задълбочим и разширим нашето предложение, за да можем наистина да постигнем целите, които сме си поставили. Тук имам предвид изменение номер 20. Става дума също така за изменение 40 относно мониторинга и достъпа на широката общественост. Също така приветстваме и всички изменения, които са направени в преамбюла, които имат за цел да ем, така осветлят причините, които доведаха до преразглеждането на тази директива. Втора група променени, изменения. Това са измененията на докладчика по целите. Смятам обаче, че тук трябва да дообсъдиме нещата, свързани с акредитирането на експертите. Става дума за 28 и 32 изменение. Е, докладчика смята, че тези критерии трябва да се примахнат. Колкото до увоса, а, тук се подчертава положителните резултати, постигнати в много от държавите членки, включително и задължението за извършване на качествени контроли, така както се предлага от докладчика. Държавите е, членки са унези, които трябва да вземат решение по начина, по който ще прилагат този механизъм. Тук е, има известна гъвкавост. Бихме могли също така да обсъдиме един евентуален модел за механизъм, но нека не забравяме, че едно един от, е, една от, един от важните пропуски в предишната директива беше липсата на качествен контрол, така че това трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Много а, коментари наблегнаха на необходимостта от независимост на експертите, които ще извършват проверките. Също така а, достъпа и участието на широката на общественост в целия този процес. Смятаме, че нашето предложение отговаря на целите на конвенцията от Орхус, включително и участието на широката общественост, без да забравяме и достъпа до правосъдие Бих искала да ви спомена и да ви припомня, че в директивата, която в момента, е, която в момента е в сила и има подобни е, разпоредби, свързани с е, ролята на различните органи и компетентни органи. Комисията предвижда всички заинтересовани страни, включително и широката общественост, да участват в цялостния процес на вземане на решение и да се вземат предвид е, е мнението на тези заинтересовани страни, което не беше така до сега. Смятаме също времено, обаче, че не сме разполагали винаги с е, достатъчно време за консултиране на широката общественост, на която трябва да се е, предостави достатъчно време, за да може да се формулират е, коментарите и да се направят е, целесообразни предложения. Някои от измененията, като например 22 за участието на обществеността в процеса на скрининг и други такива, които смятат, че обществеността трябва да участва преди оформянето на проекта. По тези изменения ние не, не смятаме, че те са достатъчно целесообразни, че не дават достатъчно сигурност и не подобряват като цяло законодателството, а биха могли да имат и економически последици и да доведат до закъснени. Колкото до параграфа по, свързан с коригиращите мерки, той трябва да бъде дообсъден според нас. По принцип, ние приемаме някои от предложенията, които са направени, но смятаме, че трябва да избегнем и допълнителни административни осложнения. И третата категория изменения, които са в които отиват отвъд нашето предложение. Смятам, че няма да ви очуда, като ви каза, че ние не можем да ги подкрепем, като например изменение за е, въвеждане на дефиниция на биологичното разнообразие. Става дума за изменение номер 13. Според нас е, тук нещата се преповтарят е, и напротив ние само усложняваме допълнително нещата, тъй като в Конвенцията за биологичното разнообразие на ОНЕ съществува такава дефиниция. Европейския съюз е страна по тази конвенция. колкото да изменението, предлагащо дерогации да се предоставят само в изключителни случаи. Мисля, че в конвенцията от Архус е записан срок от 55 дни но същевременно държавите членки трябва да разполагат с достатъчно възможности, трябва да има съответна гъвкавост, е, която да, е, да взема предвид и обема на проекта и неговите специфики. Е, когато се обсъждат сроковете. Ако разбира се, проекта е много сложен, а такива има, смятаме, че държавите членки трябва да имат възможност да поискат дерогация. Но разбира се, тази дерогация трябва да бъде подплатена с достатъчно добри аргументи, като е, сроковете не могат да се удължават повече от 3 е, месеца. И на последно място проекто доклада засяга също проблема свързан с шистовия газ. Е, ние е, споделяме мнението, че става дума за един много щекотлив въпрос, който дава е, подхранва много разгорещени дебати, но преди да се предприемат някакви действия, смятам, че ще трябва да се направи преразглеждане на цялата законодателна рамка, това, между другото, е записано в програмата на комисията за 2013 година. Е... И същевременно, междувременно се извършва увоз, както и измененията в приложение 1 и 2 те бяха пренебрегнати предвид, е, че е, е, изискват много високи разходи. Така че за сега комисията не предвижда никакви проекти, които да са свързани с шистовия газ. Така че, първо, трябва да видим какви ще бъдат резултатите от ОВОС, който се извършва в момента от комисията. И след това мисля, че би било целесообразно да се върнем към темата. Колкото до подобренията, става дума за а, различните предложения, които са свързани с проектите за шистов газ, те също трябва да бъдат обсъдени по-нататък. Така че смятам, че ще продължиме обсъждането по а, тази а, тема и когато разполагаме с повече информация, ще можем да се върнем към този проблем. Още веднъж бих искал да благодаря на докладчика и комисията ще разгледа всички от тези изменения, които имат за цел да подобрат съдържанието на предложението и които отговарят на целите, които сме си поставили. И сега накрая докладчика има думата. Грация, президенте, Благодаря, господин председател. И слушах с внимание казаното от колегите. Искам да благодаря на колегите за приноса им, благодаря за изменението, които внесоха. Тези изменения а, са от голям принос за текста. Първо една обща забележка. Тук говорим за една директива, която налага ОВОС при проекти, които могат да продължат 10 или 20 години като време траене. И като жизнен цикъл това са големи проекти. И това са неща, които искаме да оставим на бъдните поколения. Така че смятам, че сме че имаме основание да се задаваме такива дългосрочни въпроси, например участието на местните власти, ритъма на проекта, логистиката и така нататък. Мисля, че е правилно при такива масивни и мащабни проекти да си дадем малко повече време за а, добра оценка. Няма нужда да бързаме толкова много. Колкото по-бързо действаме, толкова повече неща ще се пропускат със сигурност. И най-заинтересованите от тези проекти са местните власти. Така че нека да не ги пропускаме, защото времето, което ще спестим в началото, ще се окаже загуба в края или в един определен етап, когато, примерно, ще се замразят работите по проекта. Смятам, че е много важно също да вземем предвид общественото мнение, защото ние използваме парите на нашите денакоплаци. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Краен срок за внасяне на измененията 22 е май на обяд. Ще проучим измененията на 19 юни. Гласуването е предвидено за 10 юли. В пленарна зала няма още дата за гласуване. Това е. Сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Точка 5. Корин Люпаж има думата. Благодаря, господин председател. Въпросът за различните горива и биогоривата е, е много деликатна тема. Има много интереси, които понякога са противоречиви. Само искам да напомня, че директивата за ВИ поставя цел 20% ВИ в общата консумация на електроенергия за, до 2020. 10% такъв, такъв, такова участие в транспорта. Но там не се казва дали това ще идва само от биогорива. Уточнявам го още в самото начало. Така че целта е да намалим емисиите, въглерод, въглеродните емисии и емисиите парникови газове. Това е в рамките на употребата на ВИ. Тоест, трябва да направим това уточнение в началото и да направим връзката с кач... директивата за качеството на горивата и само в... в тази връзка трябва да работим текста днес. И така разглеждаме предложението на комисията. Искам да приветствам колегата Видал Кадрас, който е, е представител на Комисията по индустрията и който следи с интерес нашата работа днес. Въпреки, че сме на различни становища, ще се опитаме да постигнем съгласията, колеги. И целта е да намалим парниковите газове. От 2008 година имаше едно гласуване и съответно парламента и показа, че има желание да се вземе предвид факторът за недиректните промени в почвите, свързани с биогоривата и в потребата на почвите. На времето спряхме до там. И след преговорите съветът преговорите за съвета, се даде мандат на комисията да развие методология, която да вземе предвид този фактор клази. МПЗ. Така че това е взето предвид днес в проучването, което и в прив. Там се вземат предвид разликите между различните биогорива и се, моделите могат да покажат различни резултати в зависимост от проучените хипотези, но всички проучвания посочват съществуването на НПЗ и а, връзката му с използваните суровини. Нека да кажа, че Европа не е единствената, която се занимава с този фактор, защото и Съединените щати работят по него най-вече в калифорнийското законодателство. Факторът на НПЗ е много по-голям за суровините, които, при суровините, които произвеждат биодизел и по-малък при биоетанола. Така че ако трябва да бъдем честни, и ако наистина имаме за цел да намаляваме парниковите газове, трябва да вземем предвид фактора НПЗ. Това е изключително важно. Вторият основен елемент, който трябва да вземем предвид, е фактът, че не можем, мисля, че тук всички ще са съгласни, не можем да продължаваме една политика, в която да се прави избор между а, това да ядем или да караме коли не можем да отречем, че а, растенията днес, се, кои, които използваме за храна, се заменят с тези, които използваме за гориво. Това не е устойчив избор. И а, съответно цените на хранителните продукти е, е много по-висока заради биогоривата. Специалният докладчик на ООН е по правото на храна, господин Шулте, написа един документ, предполагам, че всички сте го получили, там се показва именно този проблем и а, ролята на биогоривата в а, отнемането на земите. Така че там има едно предложение да се ограничи за 2020 година на 5% използването на биогорива от първо поколение, т.е. тези, които се а, базират на, а, из, на производство от растения за храни. Но днес положението е малко по-различно. Предложението е да се постави един таван, един прак – но да няма дискриминация. И да се ограничи, да се вземе предвид НПЗ в изчисляването на парникови газове и да насърчим тези, които имат добър фактор НПЗ и да демотивираме тези, които имат лош фактор НПЗ. Това ще позволи да имаме ясна насока за това на къде вървим и искаме да вървим, а не просто едно така произволно взето правило, което не можем да оправдаем и да аргументираме по никакъв начин. Важно е да се вземат предвид инвестициите, които са направени вече, защото трябва да помислим не само за намаляване на парниковите газове, не само за световната логика на прехраната, но и в настоящия климат на економическа криза не можем да се затворим очите и е, пред факта, че всяко решение, което вземем, ще има влияние върху промишлеността. Именно за това в този доклад е, напомням, една клауза, на дядовците, ако мога така да го нарека, и да дискутираме отново за а, бъдещето. 4,3% от 10% за горивата, биогоривата в транспорта ще се паднат на биодизела, най-вероятно. Биоетанола ще има дори по-добри проценти и биоетанола евентуално ще а, бъде около 2,25%, нещо, което комисията предвижда за 2020. Така че ви а, предлагам да а, приемем тази опция до 2020, а след това да премахнем субсидиите за биогоривата, които нямат кой знае каква полза за климата. 2020 година ще бъде ключова дата, защото ще имаме вече достатъчна възвръщаемост от биогоривата и мисля, че имаме достатъчно инвестиции, около 10 милиарда евро на година а, и трябва да вземем предвид, че това са значителни суми, особено в настоящите бюджетни ограничения. Това, което ви предлагам, смятам, е много добре балансирано. Така че, виждате, първото поколение наистина нямат добри а, показатели, но ще можем по този начин, ако запазим положението, да а, стигнем до 2020 година и да получим една уравновесена система. И сега нека да се върна на те 10%, за които говори. Без да съм математик, ако добавя 4,5% и 2,5%, не, не получавам въпросните 10%. Така че ви предлагам да поставим един подцел за а, използване на ВИ в транспорта 1,5% до 2020. Нещо, което ще добави към нашата система 1,5%, т.е. почти 8% стигнахме от тези проценти, които се предлагат комисията и 2% остават за второто поколение биогорива, които предлага господин Видал Квадрас в своя доклад. Разбира се, това са интересни решения. Те ще позволят да се даде добавена стойност и на вторични продукти от други области. Но и там имаме трудности. Първо, тези биогорива вече са използвани от голям брой а, промишлености, например животински мазнини, които се използват в химията. Или пък а, някои дървесни части, които се използват в хартиената индустрия. Така че трябва да има много ясно проучване на въздействието върху социално-економическите фактори, когато говорим за а, прогресивни или второ поколение биогорива, т.е. да не стане така, че за 2-3 години да кажем, ами това не бяха правилните решения. И е, да не се налага да кажем на тези, които са инвестирали, ами извинявайте, сбъркали сме. Да, на а, новите биогорива, но само след като имаме едно много ясно, а, една много ясна оценка на въздействието на ефектите на тези горива върху економиката, както като предимства, така и като вече съществуващи промишлености, които ги използват, за да не отнемем суровина на други промишлености. Ето това е, което предлагам относно тези биогорива второ или дори трето поколение, например водораслите. И накрая, нека да кажа още нещо относно горите и дървесината. Това е много важна тема за Европа. Може би не сме оценили колко важна е тази тема за нас все още. Така че предлагам в моя доклад да не насърчаваме използването на а, дървесните материали като втори, второ поколение биогориво, защото на този етап използваме вече дървесината в много области. Хартиената промишленост, енергетиката, ето сега е като биогориво. Нека да останем съгласувани и да не унищожим гориите горите с аргументите, че просто искаме да експлуатираме под вторични продукти. Т.е. трябва да имаме клауза за устойчивост на горите защото това е много важен елемент. Това е, което искам да кажа относно моя проект. След като изслушах доста колеги, смятам, че взех предвид всички становища и направих едно балансирано предложение. Надявам се, че отговаряме добре на целите, а именно намаляване на парниковите емисии и можем да продължим устойчиво към бъдещето. Очаквам вашите изказвания с голям интерес. Благодаря. Мерси. Благодаря. Следващият оратор е колегата от ИТРЕ, колегата Квадрас. Благодаря господин председателю. Благодаря, че ме поканихте да взема участие във вашите дискусии. За мен като член на комисията ИТРЕ е чест, е чест да бъда прият в тази свещена комисия, отговаряща за опазването на околната среда. Освен това, ще се опитам с моя скромен опит да отговоря на да откликна по-скоро на казаното от а, а, госпожа Лапаш. Съгласен, съгласен съм с господин Лапаш, с госпожа Лапаш, че тук се занимаваме с едно досие, което е много сложно от економическа, социална и техническа гледна точка. Има много елементи, които трябва да бъдат взети предвид. Има и различни подходи, които са възможни и легитимни. Нашата работа обаче, както винаги, е да намерим една ем, едно приемливо решение, което да обхваща всичките ни е, цели и да е, обхваща е, всичките ни желание. Разбира се, аз съм на ваше пълно разположение за всякакви въпроси. Срокът за внасянето на изменения в нашата комисия е днес. Ето защо аз не мога да кажа какво е точно становището на нашата комисия, но ние ще продължим да работим по въпроса. Госпожа Лапаш каза тук що, че аз ще изложа моите лични виждания от като член на комисията ИТРЕ. Първо искам да споделя с ваш целите, свързани с феномена за непреките промени в земеползването. В момента има 7 комисии, които се занимават с това досие. Шест от тях вече са представили своите позиции. И а, освен доклада на госпожа Лопаш, никой не е за ам, задължителното включване на непреките промени в земеползването в съответния доклад. Това е нещо, което трябва да бъде взето предвид. Комисията, след като се занимава с различни проучвания и проведе свои изследвания, е наясно, че все още няма до достатъчно научна сигурност, така че а, да се придадат съответните а, стойности на отделните зърнени култури. Има малко хора, които разполагат със съответните знания, в тази област. В едно законодателство трябва нещата да са точни и да се дава правна сигурност на отделните заинтересовани страни. Значи, ние можем или да изчислим нещата, или да ги измерим. Но ако включим в законодателство нещо, което можем само да моделираме, е доста рисковано. Проучванията на института, който се занимава с храните в международен мащаб, смята, че в данните и предположенията има някои пропуски съществува недостатъчна информация. Например, Малайзия е най-големият износител на палмово масло. Ами, Малайзия утре приема някаква схема, която те подготвят в момента и те забраняват обработката на а, палмово масло и така политиката свързана с палмото масло се променя изцяло. Значи да се включи в законодателство нещо, което зависи от такива фактори, които ние не можем да контролираме, е нещо доста рисковано. Освен това, факторите свързани с напреките, промени в земеползването са предвидени за дискриминирането на биодизена и биоетанола. Но ако ние ги приложим тези фактори, след като бъдат преразгледани, да се види дали ако нещо се случи такова, каквото току-що спомена, тогава ще се сме а, създали един такъв сценарий, в който биодизелът ще е изчезнал и е, етанолът, който в момента е в рамките на непреките промени в земеползването, вече няма да бъде. Значи, а, трябва да сме много внимателни. А, за да не се провалим. Ние имаме тази е, цел 10% дял на ВИ в е, транспортния сектор, нещо, което трябва да постигнем, но нека да изберем подходящия начин, по който ще постигнем тази цел. Да го направим чрез метод, който е най-добрия. Ето защо въобще ние се занимаваме с тази тема. Смятам, че един ам, конструктивен подход ще вземе предвид е, различните предимства, които дава биодизела по отношение на устойчивостта, намаляване на зависимостта и подобряване на положението на а, селските райони. Разбира се, има а, съгласие а, е, по отношение на на предимствата, свързани с биогоривата. Нека да ги насърчаваме. Разбира се. Ние освен това сме съгласни, че можем да а, определим под цели, специфични подцели, свързани с биодизела. А, можем да обсъдим колко висок да е процента. След това да изпратим ясен сигнал към пазарите както направим през 2009 с тази цел 10%, 10% значи да е, дадем един ясен сигнал, така че да насърчим инвестициите в биогоривата. Така, под, е, под целта е насърчаване на биогоривата. Това е нещо, по което има съгласие. тази подцел може да ам, да бъде подплатена и чрез смягчаващи мерки. Има различни организации, които подкрепят такъв подход. Е, редица организации, които са с много добра репутация. Целта на това действие е да се използват деградирани а, земеделски почви, да а, се използват а, непреките промени в земеползването, така че да се запазят работните места в сектора и дори да се зададат нови. Искам да подчертая, че няма достатъчно развити альтернативи, свързани с а, заместването на биогоривата и това да са така наречените зелени альтернативи. Аз изцяло подкрепям електрифицирането на транспорта. Това е много интересна альтернатива за бъдещето. самите двигатели да са по-ефективни, затова няма спор. Но според проучванията, това няма да е достатъчно, за да се запълни тази презина до 2020 година. Така че сме изправени пред една дилема. Или се отказваме от тази цел в размер 10% дял на ВИ и по този начин ние признаваме, че се отказваме от тази цел. Нека да не се лъжем. Има ам, така нареченото multiple counting, което ще означава, че ние се отказваме а, от а, тази си цел. Или така нареченото многократно броене. Me... Многократно отчитане. И така, дами и господа, а, Миналата седмица няколко депутати посетихме Малайзия. Мисията беше свързана с производството на палмово масло. Ние говорихме с НПО, с представители на промишлеността, на местното население, на правителството, с всички с други думи. И има абсолютно съгласие, че те искат палмовото масло да заема съществено място в тяхната економика. Това, което трябва да направим е следното. Тези култури да се добиват без негативно въздействие върху околната среда. И както там, така и тук по тази, по тази тема има пълно съгласие. Нека да обща, колеги. Под цел, свързана с биогоривата, положителни смягчаващи въздействия и на следващо място, чрез международната политика да се насърчава а, задължителното а, на нашите международни а, партньори. Това са нещата, които аз предлагам като докладчик от комисията ИТРЕ. Председателя, благодаря на колегата Квадрас колегите ни от ИТРЕ са винаги много мили, много скъпи. Почти 12 минути а, получихте. Ами това трябва да го припомним на колегите от ИТРЕ, за да бъдем компенсирани. А, а, шегата на страна, досието е доста всеобхватно. Надявам се, че ще постигнем компромиси и ще насочим нещата в правилната насока. Сега докладчиците в сянка са наред. Ще изчета кои са ораторите. Първо докладчите в сянка. Те ще имат по 4 минути време за изказване. След това Аюзо, Раймес, Рихард Зебър. Още някой искаше да вземе думата и вкуше. и госпожа Гърлинг. Започваме с докладчиците в сянка и след това а, ще дадем думата на останалите оратори. Благодаря, господин председателю. Темата е доста всеобхватна и а, в дискусията мненията са доста разопосочни. Госпожа Льопаш и господин Квадрас изложиха своите позиции. Ако се върнем към 2009 година, бяхме доста въодушевени да приемем тази цел от 10% дял на ВИ в транспортния сектор. Това беше внесено като законодателна разпоредба в, една, в един от регламентите. Има предложение на комисията или по-скоро, ако следвам предложението на Люпаш, ние е, ще трябва да се простим с е, тази цел. Питам се дали това е една устойчива политика. Е, трябва да сме наясно с фактите, да ги изложим на масата, защото трябва да, да, да сме наясно дали сме за или против биогоривата. Съвсем ясно искам да кажа, че в Европа, в бъдеще трябва да покрием по-голяма част от нуждите в транспорта чрез горива. Биогоривата, разбира се, са много важни за опазване на околната среда, за покачване на ефективността. Освен това ще се подобри енергийната сигурност, ще се увеличи енергийната независимост, селските региони ще бъдат економически подпомогнати. Разбира се, тази тема разбумва духовете на всички. А, промените в земеползването не е тема, която е изцяло с научен характер. Това беше подчертано и колегата Квадрас. Феноменът не може да бъде наблюдаван а, пряко и не може да бъде измерван. Може само да има предположения. Много грешки могат да бъдат доказани, свързани с несигурността, с грешни е, данни и комисията призна този факт. Люпаш също почерта този факт всички фактори водят до това нашите био продукти се произвеждат по такъв начин, че се натоварва околната среда. Няма достатъчно научни доказателства, свързани с непреките промени в земеползването и какво ще е тяхното въздействие и дали трябва да бъдат включени в европейското законодателство. Постоянно ние трябва да актуализираме нашите действия Комисията винаги изхожда от най-лошите стандарти, от най-лошите сценари. Устойчивото производство въобще не се взема предвид. Това означава, че няма стимули за устойчиво производство. А не трябва да е така. Трябва да се вземат предвид фактори, които да доведат до устойчиво производство, защото в противен случай е, се пречи на иновациите. Корин Леопаш подчерта, че е, трябва да се даде сигурност за предприятията. Е, Политиката обаче не трябва да се грижи за инвестициите на предприятията. Исканията за непреки промени в земеползването идват от определени страни. Защо обаче ние тук в Европа трябва да потискаме производството на биогорива? Споменахте тук за Малайзия. НПО не искат да се произвежда павомо масло, а те искат да има устойчиво устойчиво производство, взимащо предвид опазването на околната среда и в Европа нашето законодателство а, трябва да включи в себе си разпоредби, свързани с устойчивостта. Нека да кажа нещо и ам, а, свързано с 4 цел. Ам, ние искаме да намалим целта и това м, не бива да става биогоривата включват а, а, в себе си 60% рапица и останалите проценти са от а, други масла. А, трябва да а, нещата да бъдат изчислявани три или четири пъти. Ораторът е прекъсан. Ето, давам ви а, и минута и половина, но извинявайте, а, няма да се. А, няма да ни стигне времето. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се впиша в времето. Първо бих искала да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество, за доброто разглеждане е, директивата за биогоривата беше преопределила количествата, които трябва да се произвеждат до 2020 година, включително и е, обвързващите е, норми за намаляване на емисиите от парникови газове. И двете директиви включват критерии за устойчиво развитие, за да, за да може последиците върху околната среда да не бъдат отрицателни. Същевременно обаче важно е да се вземе фактора не пезе. Емисиите от НПЗ биха могли в, в, в, в един момент да неутрализират положителните ефекти от намаляването на емисиите от парникови газове. Същевременно трябва да се, трябва да се вземат предвид и последиците от, за, използване, за производство на биогорива от растения и зърнени растения. Господин Алсън, е съгласен с това, че трябва да има обвързващи критерии и смята обаче, че увеличаването на електрифицирането в транспорта не, е, не противоречи на поставените цели. смятаме също така, че целта 1,5 производство на електричество от растения е добра цел и е, се съгласява с поставането на, този, на тази цел. Аз същото ще се, ще се опитам да се придържам към четирите минути. Първо искам да благодаря на докладчика госпожа Лепаш за сътрудничество и доклада, който разглежда този, тази важна тема, както и на господин Фидал Крадвърс, който направи един обширен увод към темата. Важно е че защото тук става дума за, за, за една съвсем нова тема. През 2008 година парламента беше онзи, който поиска да бъдат въведени критерии. За съжаление обаче трябваше в последствие да се откажем от тази идея по време на преговорите с съвета, като е, ни беше казано, че по-нататък комисията ще излезе с е, доклад, в който те ще бъде е, включени. Най- най-после комисията предоставя по подобен доклад, но не излиза с предложения. Там се казва, че НПЗ е важно, но същевременно нито един ни, нито, ни, ни, нито, един, нито една лаборатория, нито един експерт не казва, че НПЗ няма не отрицателни ефекти. Така че ние при всички случаи трябва по някакъв начин да вземеме решение. Ние не можем да се измъкнем и да се опитаме да не, да не вземаме решение. Какво ще направим? Дали ще вземеме на сериозно предо, предложението ни разполагаме с достатъчно информация. Същевременно се казва, че моделите не могат да служат като основа за научни заключения. Да, но тези модели непрекъснато се развиват. В крайна сметка цялата ни политика се по, по, един, по един или друг начин се основава на модели. Ето, попитайте господин Оли Рен, който е, ще ви каже, че, във, че всеки Божи ден нашата економическа политика се уповава на модели. Е, До сега и мисля, че тази, тази, тази политика беше и широко подкрепена от е НП. Така че тъй като моделите при всички случаи дават и едно економическо осветление на а, нещата. И ако, и, ако, и, ако, и ако смятате, че по този начин моделите не дават достатъчно осветление, то можем да променим моделите, колкото до праките емисии. Ако стойностите са по-низки, тези стойности могат да бъдат взети предвид. Защо да не направим същото за НПЗ? Защо не можем да се опитаме да прилагаме подобен подход? Странно е, че още, още веднъж парламента прави крачка назад относно целите си, свързани с НПЗ. Важното е какво да, да, какво да правиме с новото поколение, с развитите биогорива. Ние, ако, ако, ако искаме да има развитие в тази област, ние трябва да създадем достатъчна правна сигурност на инвеститорите, за да могат да инвестират в производството на, таки, на подобни нови е, ново, нови поколения биогорива. Така че, мисля, че целта не трябва да бъде технологическите, технологическите модели, технологическите цели 2% или 3%. Така че госпожа Лепаже е права. че трябва че, че ние трябва да се, да, да, не, да се придържаме към намаляването на моделите, такова, това, което предлага госпожи Лепаж, а от, отвъд 6%, които сме си поставили като целта за 2020 година, да искаме да постигнем цел от 10% по-нататък. Благодаря ви. Very complex, everyone said. Госпожа Гърлинг има думата. Благодаря. Благодаря. Много комплексна задача да постигнем тези цели. И наистина трудно е да помислим хем за промените в законодателство, хем пък да видим как това да бъде правилно. Принципите ни са упростяване, съгласуваност, сигурност, най-вече за инвестициите, и може би все пак трябва да помислим и за гъвкавост, защото а, това като че ли не е толкова съществуващо, колкото би не се искало. Толкова много проблеми имаме. Трябва наистина да мислим внимателно какво ще сложим а, тук и как ще процедират нещата. Много е сложно да оценим отделните промени. И вместо да се опитвам сега тук да правя конкретни предложения за промени, просто искам да направя няколко коментара. Една от причините за тези законодателни промени е, че се стремим да не увеличим емисиите парникови газове с замяната на изкопаемите горива с биогоривата. Трябва да сме сигурни, че наистина ще го направим. Нещо също така да не забравяме и е въпросният непези фактор. Вярно е, че имаме значителни подобрения. А, но със сигурност не мисля, че това е единственото решение. Трябва да сме много внимателни с новите поколения биогорива, защото не можем да разчитаме на нещо, което а, все още съществува едва ли не само на теория а, трябва да стимулираме инвестиции. Добре, така ще произвеждаме нови поколения биогорива, но може да се окаже, че не е толкова лесно, колкото си мислим. О, относно този прак 5%, това ли е правилното ниво? Не съм сигурна, че това е правилното ниво. Някои държави вече са надскочили тези 5%. И мисля, че трябва да помислим и по а, този елемент, когато правим методология. По, а, по многократното отчитане, доста рисковано. Нямаме още ясна оценка. Бих желала да видя това по-проучено и с конкретни аргументи. И накрая, нека да кажа, че относно изследването на частичните отлагания, мисля, че това е малко закъсняло, но тази клауза за статуквото или за завареното положение е нещо, което може би трябва да осмислим още веднъж с конкретни цифри. Благодаря. Благодаря сега господин Шимански. Благодаря, господин председател. Неотдавна имахме един дебат тук, където дискутирахме политическата стабилност на Европейският парламент и достоверността от гледна точка на инвеститорите, доколко тези актьори на, на реалната економика не вярват. Сега имам това впечатление, че се връщаме пак на същия дебат и въртим в един кръг. Смятам, че проблемът трябва да бъде подхванат сериозно. Нашите предприемачи евентуално ще инвестират много пари – първо ни се казаха едни цифри. Сега ни се казва, че трябва да ограничим бюджетните средства. Така че имаме добри аргументи против тази инициатива, но очакваме дерогации. Ако не получим дерогации, ще трябва да видим какво ще правим. Относно научните изследвания няма все още конкретни данни и правителствата трябва да а, разгледат а, много внимателно проблема, свързан с НПЗ и с използването на земята. Знаем, доста случаи, когато основни производители на биогорива, например в Малайзия и другаде, трябва да съгласуват все пак наши, политиките си с нас, като основен техен търговски партньор. Нека да не забравяме също, че биогоривата а, се променят, понятието биогориво се променя. И наблягаме все повече на залесяването. Например, когато а, дискутираме промени, не правим разлика между реколти от реколти биогорива от трети държави и от Европа. имаме една основна разлика между три групи а, биогорива и съответно знаем какви са последиците от тях. Повечето са негативни. Защото а, се оказват не толкова ефективни. Но ние в нашата дейност като че ли искаме да дадем повече предимство на второто и трето поколение биогорива, но не бива да забравяме, че хората, които работят в областта на биогоривата, понякога инвестират всичките си пари и в крайна сметка сега ще се окаже, че са ги загубили. Благодаря. Госпожа Билт, първо искам да благодаря на докладчика Корин Люпаш за прекрасното предложение, което е изготвила тя. То може да служи за, то може да служи за основа на по-нататъчните преговори. Относно критериите за устойчивостта и критериите трябва да се вземем предвид да се отстранят тези корива, които се конкурират с културите отглеждани за изхранване и с земеползването. Ако се внесат промени в НПЗ, това ще се отрази негативно върху измененията в климата. Научните резултати, свързани с НПЗ, трябва да взети предвид, защото те биха могли да поставят под въпрос други научни изследвания и резултати Политиката трябва да се позовава на, на сигурни устойчиви научни резултати. А, сега Пилара Юзо, Пи... Себер, Коше и дали съм пропуснал някого? По две минути. Пилар Аюзо има думата. Благодаря, господин председател. Наистина с много малко време разполагам, затова ще кажа едно нещо. Първо бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка. Преди 10 години аз докладвах по първата директива за възобновяемите енергии. Тогава бях в комисията и ИТРЕ. Тогава заложихме на биогоривата, защото смятахме, че това ще бъде едно добро решение с е, диверсифициране на източниците на енергия и също времено трябваше да се намерят нови източници. През 2013 година обаче нещата се цветат по друг начин. През 2008 година имаше едни задължителни условия, които доведаха до много инвестиции и създаване на работни места. Тоест, ние не можем сега да поставим под въпрос и работните места, и направените инвестиции. Така че смятам, че трябва да продължиме, като развиваме положителните резултати на това действие крайна сметка ние послужихме за модел на много други държави и няка, нека не а, ощетяваме онези предприятия, които заложиха на новите е, горива, на биогоривата. Също, същевременно не трябва да, през, да поставяме под въпрос и а, условията. Разбира се, че разбира се, трябва да залагаме на нови поколения на биологични горива, но същевременно да не обръщаме гръпи на постигнатото до сега. Тоест, трябва да продължиме да правиме изследвания, но за сега струва ми се, че не можем да наложиме задължителни условия следващи. Благодаря, госпожо, господин председател. Не можем да налагаме обвързващи критерии без в момент, в който ние сами поставяме под въпрос тези критерии. Ако даден инвеститор е направил вече много, е, е вложил много суми в биогоривата, той ще се замисли и ще престане с производството на подобни а, продукти. Също времено трябва да потърсиме известно равновесие на а, пазарите. От една страна а, енергийния отрасъл, от друга страна хранителния сектор. В а, нека не забравяме и какви биха могли да бъдат последиците за а, трети страни, най-вече за развиващите се страни. За сега последиците не са винаги отрицателни. Нека не забравяме, че имаме нужда от производство на фураж, на е, вторични продукти за селското стопанство и нека не, не, не се окажем в положение, в което никой да не иска да прави инвестиции. Благодаря. Трябва да имаме предвид негативните въздействия върху околната среда а, никой не иска да се стигне до там. Искам да припомня, че тук в Европа използваме 1,4 милиона от от площа, която е 1,8 милиона а, хектара. Съгласно ФАО, 0,5 милиона а, хектара се изважат а, от площите за производство. Излага се аргументът свързан с измененията в климата, но от друга страна земеделието трябва да и да има поддържаща роля в много държави членки и в моята страна членка. ситуацията се влушава при включването на НПЗ и са необходими допълнителни средства, така че да се запази а, жизнеспособността на съответните земеделски региони. Имаме проблема свързан с а, а, вредните газове, измененията в климата и от другата страна имаме земеделието. Имаме, е, освен това, и аспекта свързана с, продоволствената сигурност. Има много аргументи, които могат да бъдат взети предвид, но трябва да бъдат разгледани и други методи, така че ситуацията да бъде държана под контрол. Нещата са доста успорвани. На, следващ, на последно място има много економически модели, чрез които се описва цялата економика, но трябва да видим какви ще са конкретните проблеми с НПЗ. Сложността е един друг аспект. В економиката няма друга възможност, обаче в областта на НПЗ би съществувала друга възможност – за две минути от името на економически и социален комитет. Благодаря. Ние приехме нашето становище преди две седмици. Ние сме доста критично настроени а, към биогоривата и към самата директива. А, тогава просто комисията не беше достатъчно добре разбрана. С първото поколение нещата доста бързо се развиха. Ние искаме, е, искахме тогава е, да има не 10% участие на биогоривата, а 10% участие на и Това беше казано на комисията още тогава. Доволни сме, че е, комисията признава конкуренцията при използването на земеделските земи искаме нуждите от енергоисточници и световен мащаб да бъдат задоволени. Две обаче за това е необходимо да се използват две трети от земеделските площи. От, от тук идва тази конкуренция. Има проекто регламент и текста на госпожа Люпаш. Искам да й благодаря за доброто сътрудничество и на нея, и на колегата от ИТРЕ. Според нас има много слабости, свързани с НПЗ. Трябва да се вземат предвид тази конкуренция. Има и списък с материали и остатъчни материали. Трябва да имаме това предложение, защото може да се стигне до абсурд. Растителното масло се използва за производството на бълтъци, а ако прекратим отглеждането на рапица, ще трябва да внасяме суровини от Съединените щати. Е, комисията обаче трябва да си преосмисли предложението, за да не е, дава е, предимство на производството на биогорива. Благодаря. Сега от... ще дам думата на комисията. Um, uh, Благодаря, господин председател. Ханс Ван Стей не е тук, но аз го замествам. Искам да благодаря на а, а, докладчика и вярно е казаното от а, много от ораторите тук, че това е много комплексна тема от техническа и всякаква друга гледна точка. Комисията се съсредоточава върху три основни елемента. Намаляване на емисиите, парникови газове, да се запази сигурността за инвеститорите и да а, внимаваме в отчетността. Когато говорим за 5%, а, бихме могли също да предвидим нови инсталации, също така да позволим на новите инвестиции да заработят. Но също така да се въведат отделни елементи, които да позволят а, да, това отчисление в директните емисии. Ще се опитам да бъда по-скоро критичен относно тези, които казват, че науката тук няма едва ли не думата. Напротив, това е а, важен елемент. Имаме нужда от моделиране и от модели. И със сигурност може да помогне в изпълнението на нашето упражнение но трябва да вземем предвид няколко принципа, защото дори да има риск заради ограниченията в моделирането, то все пак работи. Що се отнася до различните изменения по доклада, искам да кажа и да приветствам подобренията на дефинициите, които са направени и това подсилва качество на нашето предложение. Разбираме също нуждата от запазването на тези цели и след 2020 целта е операторите да имат някаква видимост. Що се отнася до критерия за устойчивост, имаме нужда от допълнителни дефиниции. Това е важно според мен. Относно включването на НПЗ и фактора, смятам, че правилното му отчитане е много важно и само едно добро измерване ще ни помогне да вземем правилното решение. Факторът е свързан с конкретна наука и когато правим оценка на въздействието, разбира се, там са включени и е други критерии, свързани с устойчивостта, но трябва да видим също и как това е свързано с промишлеността. Относно завареното положение, да, бихме могли да го, направим, да го запазим още малко. Знаем също така, че а, е, се махна фактора, свързан с ефекта на мултиплицирането. А, трябва обаче да видим как това ще се отрази при изчисляването на емисиите. И относно приложенията, относно реколтите, при които ще има такова отчисляване. вече има промени, които се осъществяват от държавите членки и скоро ще имаме пълна актуализация на списъка. И още веднъж единственият начин да доведем новите реколти е, до пазара е да имаме такъв фактор. Още веднъж очакваме да работим сътрудничество с докладчикът, е, както и с докладчиците в Сянка и е, с останалите 6 комисии в Европейския парламент, за да финализираме становището. Благодаря. А сега има трима колеги, които пропуснах, колегата Хюпнер, Банги и колегата Куше. Госпожа Хюпнер, господин Банки и Куше и след това докладчика. Благодаря, госпо... господин председателю. Да, благодаря, че ми давате думата, макар и със закъснение този фактор на ПЗ, това е нещо много важно. Имаме въпрос. Дали производството на биогоривата е заплаха за биоразнообразието? Може би, произвеждайки биогорива, също намаляваме горите или пък сълскостопанската земя, където произвеждаме храна. Ако е така, какво ще правим? Аз не мисля, че е точно така. В момента имаме дори свръхпроизводство на храна в съскостопанските райони. Дори имаме проблем с износа на тези продукти е, извън Европа. Но все пак, нека да попитам нещо. Кое наричате стабилност на закона? Кога инвеститорите ще знаят, че имаме дългосрочна сигурност? Защото подобни инвестиции не се правят за една или две години и не се планират така. А, не така се планира рентабилността им. Не за 5 години дори, а за много по-дълги периоди. Това въжи и за дългосрочните договори с фермерите. Така че ние искаме да имаме политическо решение за развитие на биогоривата в Европа, така че да имаме енергийна диверсификация и стабилизиране на печалбата както в сълскостопанския сектор и в енергийните инвестиции и да имаме альтернатива на хранителното производство. Това, това искаме, а вие сте готови като че ли да го захвърлите. Комисията знае каква е ситуацията в Европа. Знаете, че инвеститорите и земеделските стопани ни вярват. Сега искате да захвърлите тази идея и да им кажете, че няма бъдеще в био биогорива, защото сме планирали утре да съдим моркови на тази територия, примерно. Благодаря. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyakorlatilag ott folytatnám, ahol... Господин Банк, благодаря. И аз ще кажа нещо в същата насока, както казаното от госпожа Хюбнер. Ако погледнете, примерно, интересите на Централна Европа, на Унгария в случая, ние започнахме да произвеждаме късно първото поколение биогорива. При все това имаме добри условия като климат и почви за, например, зърнени култури. Унгария в случая. Ние произвеждаме 3 или 4 милиона повече зърнени храни, колкото можем да използваме. И имаме трудности с продаването на тези количества в чужбина, така че за нас биогоривата са успешна альтернатива. Но биогоривата се развиват. И за нас това е много, много, много добро решение. Вместо да се чудим как да съхраняваме непродаденото количество зърнени храни. Така че, ако имаме тези 5%, това ще намали инвестициите, които в момента текат и ще спре, ще замрази новите, новите инвестиции. В момента започваме да произвеждаме биоетанол. Нещо, което е много просперитивно за нас. Благодаря. А сега е в коше. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Лепаш за качеството на доклада и детелността му, но ще се спра на моята основна идея, а именно смятам, че трябва да сме против биогоривата, както в Европа, така и по света. Трябва да спрем. Чувам абсурдни аргументации. Ами започнахме преди 10 години, сега малко ще намалим защото има някои проблеми, както екологични и други, но все пак ще продължим. Не, вижте, ако сме установили, че има грешка преди 10 години или 5 години, ми трябва да спрем. Веднага, не само поради причини свързани с околната среда, но и поради финансови и енергийни причини. Именно за това се изненадвам, че не се взима предвид това, което се нарича нетната енергия, произведена от биогоривата. Нека някой от вас да ми каже, да ми цитира един научен доклад, който ми казва, че имаме положително нетна, на, е, нетна енергия на биогоривата. Няма такъв доклад. Биоетанол, биоетерът имат негативен а, процент такъв, защото внасяме повече енергия, отколкото получаваме. Т.е. това не са а, енергийни източници, това са енергийни кладенци. Ние говорим тук за логика, за добра мотивация. Ами няма да проработят биогоривата. Някой ми казва, ще има може би второ поколение. Ами, в първото поколение ние използвахме най-енергийната част на растенията, зърната. Във, втората, във второто поколение искаме да използваме и останалите части от растението, като стъблата, като целулозата, там има още по-малко енергия. Така че нека да спрем с тези абсурдности. Е, Това е микрофон, господин колега. Няма как да ви чуем без микрофон. За някой беше по-силно, защото имаше странични шумове. Госпожа Люпаш. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха и слушах ги с голямо внимание. Искам да се спра на три основни неща. Първо, разбира се, може да обикаляме около темата, но целта е да се намалят емисиите от парникови газове, но на практика не тези емисии някои ги увеличават, вместо да ги намалят. Сега, разбира се, можем да си затваряме очите, но това няма да бъде полезно за никого. Второ, разбира се, има недостатъчна сигурност относно модела АЛА. Сега, мога да ви кажа, че НПЗ, не, не, не, не са европейски модел, модел в Съединените щати подобен модел се използва най-вече в в Калифорния. Второ, може винаги да кажем, че науката не е достатъчно а, точна, не е прецизна, но в крайна сметка целта е да вземем решение. Ние трябва да вземем решение в противен случай просто оставаме на статуквото. Така че мисля, че не, не можем да се криеме зад научните неточности, защото и в миналото сме го правили и всеки път сме съжалявали. Мисля, че е крайно време да направим крачка, на, крачка напред. И трето, не, не мога да приема и да се съгласа с казаното, че този проект в крайна сметка маргинализира предприятия и е, съкръщава работни места. Напротив, смятам, че цялата е, система е доста щедра към земеделците и към цялата е, целият сектор на биогоривата, защото става дума за 10 милиарда евро и бихме могли, разбира се, да ги използваме по по-рентабелен начин. Аз не правя подобно предложение, защото точно имам за цел да опазиме сектора и работните места. Още веднъж казва се и Говори се и за земеделските цели. Тук обаче не става дума за целско стопанство. Става дума за качеството на биогоривата и намаляването на емисиите от парникови газове. Сега, разбира се, може да се вземат предвид и е, аспектите свързани с земеделие, но това не е в центъра на нашето внимание. Ако някой казва, че, нали, че, че имаме за цел да речеме е, да Разбира се, да, е, да, да, да прекратим и да, намал, да смекчиме последиците от промените в климата, но всъщност основната цел е да се увеличат субсидиите в зем, селското стопанство. Ако някой иска това, нека го каже право е, и е, без, да, е, без обиколки. Целта Целта е от една страна да развиеме този отрасъл и второ в, за бъдеще да излеземе от сегашната спирала, от сегашната логика, която сама по себе си не е устойчива. Така че в, в, в, в, в, в, в списъка, в анекса, аз съм описала всички групи, с които съм се срещала включително и представители на на организации, които имат за цел насърчаването производството на палмово масло, което мисля, че не е нашата цел. В крайна сметка това е, господин председател. Аз не смятам, че е, моето Моето решение е, е въздесъщо, но съм готова е, да обсъждам всички варианти. Благодаря на господин Вик, Видал Квадра за това, че е готов да приеме е, най-разнообразни мнения и се надявам, че ще постигнем един задоволителен резултат, който да вземе предвид различните мнения. 27 май, 12 часа е срокът за, за подаване на измененията. На 19 и 20 юни ще се обсъди в другата комисия доклада в МВ 10 юли ще бъде гласуването и в пленарна зала ще бъде гласуван доклада през септември. Благодаря за дебата. Преминаваме към следващата шеста точка от дневния ред. Докладчик е колегата Бартолоци. Той ще ни въведе в темата, свързана с биоекономика за Европа. Тези, които искате да напуснат залата, могат да го направят но ние все пак сърдечно ги каним да останат а, и да присъстват на този дебат. Нека разговорите свързани с НПЗ да бъдат а, провеждани от тук нататък отвън. Не е честно, когато тук се провеждат а, дебати, да се пречи на докладчика. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Бих искал да благодаря на онези, които остават в залата. Да, благодаря и на всички онези, които спомогнаха за изработването на доклада, свързан с биологичната економика или биоекономиката. Целта ми е да, из, да изслушам вашите мнения, след като изложа моето виждане за нещата. Знаете, А, каква е основната тема на моя доклад? Получих. Бяха внесени 120 изменения, доста малко а, по принцип и успяхме да получиме някои, да постигнем консенсусни изменения. Готов съм да взема предвид и всякакви други изменения, които имат е, за цел да усъвършенстват текста или да допринесат за уточняване на дефинициите или да бъдат въведени нови понятия, които обаче да са едно логично продължение на предложението на комисията. Благодаря за измененията, които наблягат на регионалните специфики или на развитието на специалните отрасли, като земеделския отрасъл, като обаче се отчитат различните аспекти и компоненти на биологичното разнообразие. Подкрепям също така предложението за редовно докладване от страна на комисията по тези проблеми включително и единното гише, единното гише и за обучение в областта. За да, за, за да укрепиме пазарите, бяха на бяха направени, бяха внесени изменения, които предлагат е, уеднаквяване на европейските процедури за е, хомологиране на биопродуктите и навлизането на повече експертиза в отрасъла и предлагат по-целесообразното използване на биомасата. Аз не приемам онези изменения, които а, наблягат на отрицателните аспекти, без да правят положителни предложения и които на практика само утежняват текста без да му дават е, добавена стойност. Не съм и съгласен с онези изменения, които излизат от темата или премахват известни компоненти, които според мен са от огромно значение, като например е, търговските инвестиции в промишления сектор, които, без които развитието на отрасъла е невъзможен, както и а, е, допълнителните бюрократични осложнения за биорафинериите или е, по а, предложенията, които е, на практика не, е, не съдействат за по-лесен достъп е, на пазара на резултатите от научни изследвания в този област. Това са с няколко думи мое, това е с няколко думи моето мнение. Готов съм да изслушам вашите виждания и да отговаря на вашите въпроси. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата, който изложи своето, своята позиция по темата, която беше обслъж, обсъдена в нашата комисия. Биоекономиката е от огромно значение и за бъдещето, и за економиката по принцип и развитието на обществото. Има и, разбира се, и, и положителни и отрицателни аспекти на проблема. Биоекономиката понякога и в някои а, в някои спор, според някой би могла да замести изцяло економиката, свързана с а, изкопаемите из, енергийни източници, изкопаемите горива. Но аз мисля, че трябва да имаме поетапен подход, като изработиме е, много внимателна методология за използване на биомасите поетапно, защото много, много голяма част от е, биомасата на практика изчезва в е, инсинераторите а, и а, не произвежда необходимия ефект. Тоест, ние не трябва да се полъгваме по а, лесно. Съще, време, но е много важно да има тясна връзка между развитието, устойчивото развитие на биоекономиката и другите политики на Европейския съюз. Седна, седмата рамкова програма за научни изследвания, директивата за управление на отпадъците, на водите. Важното е, още веднъж повтарям, най-доброто и най-целесообразното използване на биомасата за постигане на по-устойчиви резултати и за да може да се стимулира създаване на работни места и създаване на предприятия. Бих искал също така да, да наблегна и на социалните норми, които също трябва да бъдат в центъра на нашето внимание. Те трябва да бъдат съпътващи цялата верига на производство. Следващия госпожа Корин Лепаш. Благодаря. Аз взимам думата от колегата Гербранди, който не може да присъства тук и ме моли да представя извиненията му. С тези изменения господин ти се надява да подсили доклада и да го направи по-конкретен и да покаже, че има спешна нужда от биоустойчива економика. Трябва да търсим нови източници на устойчив растеж. Имаме нужда от, нужда от успешни мерки, да им, за да подсилим инвестициите в новите технологии и да създадем възможности, които ще допринесат за бъдещата економика. Много от измененията говорят за нуждата от повече устойчивост, нужда да изградим критерии за използване на биомаста и за да избегнем пиленето, което сега правим. Относно нужно развойната дейност, и призоваваме към повече съгласуваност, за да запълним това, което, което наричаме сега така да го наречем, мъртво море, т.е. липсата между, на връзка между индустрията и лабораториите. И а, да намерим също така нови инфраструктури за транспорт и за складиране, също и нови методи на логистика. Що се отнася до, до стъпаловидният метод, е, трябва да подкрепим метода, този метод във връзка с, с добавената стойност с рециклирането и също така да вземем мерки, които да гарантират, че а, количеството биомаса, която ще се използва в даден сектор, е, е, е съответства на количеството, което екосистемите могат да дадат и това да бъде устойчиво. Нанесохме изменение 96, за да представим ясната си позиция, свързана с субсидиите. И едно друго изменение беше прието скоро в седмата програма по опазване на концерта. среда. Благодаря. Благодаря. Сега колегата Бас Айхаут, след това който се представлявам колегата трета. Благодаря, господин председателю. Господин Хаси, си не се извинява, че не може да е тук, като се има предвид важността на темата. Благодаря от името на господин Хаси, на докладчика Бартолози. Няколко неща ще е, спомена, въпреки че те са в унисон с казаното от колегата от АЛДЕ. Всеки вижда как, какъв е потенциала на биоекономиката. И ние искаме да заменим използването на твърдите горива и продуктите от тях, като ги заменим с биомаса. И това може да е потенциал, който да се използва от бъдещите поколения. Трябва да направим правилния избор, той да е ефективен и да се използва биомасата така, че да има най-високата добавена стойност и след това да се премине към по-низката стойност. Тук беше споменат споменат този каскаден или постепен, стъпаловиден а, подход. Да се използва биомасата първо за тези приложения, където тя ще принесе за най-високата добавена стойност и след това а, в следващите етапи да се използва в а, други области и включително трансформирането на биомасата в електричество. А, не винаги е, подходящия метод е, е биомасата да бъде е, изгаряна в нискоефективни пещи. Важно е е, всички заложени е, цели да бъдат изпълнени във връзка с биоекономиката. Биогоривата показват къде всъщност се крие проблема. Биомасата се използва в транспорта, обаче от гледна точка на биомаса това не е най-удачният начин да се използва, използва биомасата. На този етап Европа не подхожда по ефективен начин към биомасата. В тази връзка за зелените е от голямо значение да видят, че биомаса се използва ефективно чрез поетапния подход в рамките на биоекономиката. Някои неща, които бяха споменати, например, дали трябва да подкрепяме търговските приложения, свързани с биомасата и биоекономиката. Ако това, те се използват търговски целите, няма нужда да бъдат подготвени подкрепени от обществото, защото вече имат а, своето търговско приложение. В пред, предтърговската а, а, фаза или етап тогава има нужда от подкрепа да се види до каква степен обществото подкрепя съответните мерки. Относно публично-правните партньорства, а, липсва а, важността на а, този аспект в а, доклада и връзката на ППП с биомасата. Говорим и за транспорта, води се и дебат за биомасата и биоекономиката. Ам, не трябва да се стига до там, че биоекономиката и биомаса да имат а, съдбата на биогоривата. Всички да са негативно настроени а, към тях. За нашата биоекономика е много важно тя да отбележи успех на европейско ниво. Благодаря. Следващия оратор е комисията. Представителя на комисията. Комисията моля да вземе думата. Здравейте! Съвсем накратко нещо искам да спомена. Ние подкрепяме изменение 40, където се прави препратка към обсерваторията, свързана с био, използването на биомасата. И другия орган, който ще предоставя актуална информация, свързана с биоекономиката и ще се обхванат съответните сектори от биоекономиката. Благодаря. Докладчика има думата за заключителни слова. Благодаря ви. Искам да благодаря на колегите, които а, се изказаха. Подкрепям а, глобалния подход, тъй като имаме нужда и от други политики, които да бъдат взети предвид при обсъждането на тази тема относно постепенното използване на биомасата. Това е много важно за цялата тази тема, която обсъждаме тук. Съгласен съм с това, че биоекономиката трябва да бъде изпълнена възможно най-бързо. Това може да е една възможност за целия Европейски съюз за изпълнението на нови промишлени политики, за ново економическо развитие в Европейския съюз. Това трябва да се подчертае дебело. Използването на стимули за този нов вид економика. Така могат да се създадат възможности за растеж и економическо развитие в Европейския съюз. Разбира се, в тази насока трябва да вземем предвид и въпросната обсерватория. Това беше подчертано и от комисията. По този начин може да се постигне устойчивото развитие на биоекономиката. Всичко това е много важно. Освен това, важно е от страна на комисията да се вземат предвид не само иновациите, научните изследвания, те да бъдат подкрепяни, но трябва да се насърчи и ам, производството на съответните продукти в рамките на биоекономиката, които могат да доведат до развитието на нови модели. Всичко това трябва да бъде взето предвид. Ще го взема предвид и при вграждането на предложенията ви в моя доклад. Председателя, благодаря на всички за техния принос по изготвянето на този доклад. На 29 май ще гласуваме и може би през юли ще бъде вкаран доклада в пленарна зала, както за да бъде обсъден, така и за да бъде гласуван. Преминаваме към следващата точка, свързана с система на общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали. Много ам, интересна тема. Колегата Романа Йордан има думата като докладчик. Hvala lepa. Благодаря, господин председател. В тази тема е била многократно обсъждана в нашата комисия, така че няма да, се, да навлизам в подробности и няма да говоря подробно за измененията, които съм внес, внесла. Моите изменения са взели предвид обсъжданията след първия дебат. Нека да ви припомня нещата. Смятам, че трябва да се възползваме от възможността, която имаме за създаваме на единна система за регистриране на транс превозвачите на радиоактивни а, продукти. Аз смятам обаче, че подобна система не трябва да съществува само а, в законодателството, а трябва да бъде прилагана на практика. Необходима е наистина една единна система, но необходими са преди всичко единни критерии. В противен случай няма да, им, да има възможност за автоматично признаване на сертификатите или на регистрационните лицензи ако даден превозвач не се съобразява или не изпълнява критериите, които са задължителни, то неговата дейност трябва да се прекрати е, незабавно. В рамките на подобна система всички трябва да бъдат информирани за е, действията предприяти спрямо даден е, превозвач. А, сега, някои няко, няко, някои твърдат, е, че, а, също, че, не трябва в системата или в документа да се а, споменава проблема свързан с а, грешките и така нататък. Но Фукушима е примера, на който трябва да стъпиме, защото дори при една отлично функционираща система винаги има възможност за грешки или за нередности. А, 60 са измененията, които а, бяха внесени. Много от тях е, е, касаят правната основа, колегата Ривази и госпожа Яна Кодакис, е, която пък набляга на системата за организиране на единния пазар. Има и други изменения, които пряко касаят системата за автоматично признание на сертификатите и че това е тясно свързано и пряко свързано с наличието на единни критерии. Това е залегнало и в моите лични изменения. Госпожа Яна Кодакис подкрепя подобно, подобен подход, под, под, подходно, под, под, подобно виждане тези общи а, стандарти за сигурност са, са необходими, тъй като а, превозът има трансграничен характер, т.е. те трябва да бъдат общоевропейски. Следващата група изменения подкрепят общо, ев, обща европейска система, като същевременно обаче предвиждат възможността всяка държава членка да има свой допълнителен набор от стандарти. Тоест, или имаме, обаче смятам аз, или имаме една обща европейска система на прилагане на стандарти, или всяка държава членка си има свой набор от стандарти, но в подобен случай се сблъскваме с една неефективна, скъпоструваща и е, нехармонизирана система. Така че аз настоявам на създаване на ев, общоевропейски набор от е, стандарти. И е, следващата група изменения са посветени на общ на европейските критерии, на тяхното хармонизиране. Мисля, че този проблем трябва да бъде обсъден с докладчиците в сянка. Аз съм въвела една много точна дефиниция на тези критерии. Тя е залегнала в приложението. Някои смятат, че трябва да има само препоръки на основата на които Европейската комисия ще изготви актове за управление, за, прилагане. Така че ще спра до, ще, ще, ще спра до тук. Бих искала да помислиме и за а, последиците, които подобни а, критерии ще имат за дребните превозвачи и какво е мнението на комисията за нашите критерия следващ. In, in... Благодаря, господин председател. Ще премина народния си език, така че моля, служете си слушалките. Измененията на докладчика са приемливи за мене, подкрепям ги и дори съм впечатлен от това колко съм съгласен с тях. Е, Намирам ги за прекрасни. Особено по член 5. Изменението там покрива почти всичко, което бях казал самият аз. Напълно съм съгласен. Ако искаме обща система, ще трябва да прилагаме общи критерии. В това няма никакво съмнение. Ако няма критерии, няма да се осъществява и не бива да се осъществява превоз на радиоактивни материали. Изненадан съм от броя на измененията. Опитах се да изразя приоритета на нашата група, на моята група, е, това стана по четири изменения най-вече. Например, е, спазването на настоящото законодателство. Това е доста ясно от измененията, но покривам се понякога и с е, измененията на някои колеги, например докладчика на зелените. Подкрепям и другия докладчик Сянка, господин Манделс. Да, ако има информация за не спазване на правилата, тя трябва да бъде обменена между държавите членки и веднага да пристъпи към проверка на регистрацията. Относно измененията на зелените, някои могат да бъдат подкрепени също. В случаите на някои други изменения можем да продължим дискусията в е, е, групата и също така искам да знам и становището на комисията относно правното основание на всичко казано и написано. Не мога обаче да се съглася с изменението, където се казва, че националното законодателство трябва да има приоритет спрямо националното. Ако приемем такъв подход, никога няма да а, стигнем до никакво споразумение. Няма нужда от подобно законодателство въобще. И смятам, че смятам, че ще можем да постигнем компромис и очаквам с нетърпение сътрудничество с докладчика и с колегите. А сега колегата Готакис. Благодаря. Ще бъда кратка. Съгласна съм с докладът. Имаме нужда от упростени процедури, за да подпомогнем компаниите. Признавам през това, че позицията в случай на неспазване на правилата от превозвача разпоредбите са добри в това отношение. Трябва да се заменят националните процедури с обща регистрационна система за всичките транспортни практики. Мисля, че по този начин ще опростим административната тежест и ще премахнем бариерите. Харесва ми, когато се казва, че ако има неспазване на правилата, трябва да стане обществено достояние. Т.е. всички трябва да го знаят. Това е прозрачността. Може ли комисията също да ни даде своето становище? Благодаря. Благодаря. А, госпожа Гростет. Благодаря. Госпожа Гростет първо. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Вече говорихме по този доклад. Госпожа Жордан постигна много, опита се много, да постигне много, но все пак имам няколко коментара. Считам, че а, тук като че ли се нарушават компетенциите на договора Евратом. Вече го казах на госпожа Жордан, не съм напълно съгласна с някои от измененията, които ми се струват проблематични. 3, 17, 3, 10 и 13, защото вече има законодателни системи, които са, са споменати в нейния доклад и които говорят по този въпрос. И трябва да запазим регулаторния принцип. Изменение Шесто, налага изключително европейски закони и изменение седмо, което като че ли се повтаря, като че ли да прехвърля много изпълнителни правомощия на Европейската комисия. Няма да влизам в подробности относно изменението на госпожа Ривази. Там също се опитва да има правна промяна на текста. Ние имаме един договор Евратом. Нека да контролираме дали той се спазва добре. Имаме директиви, свързани с него, насоки. Но ако непрекъснато пък поставим под съмнение компетенциите на Евротон, това не е добре. Благодаря. И сега комисията има думата. Благодаря ви. През цялото време трябваше да се занимаем с правното основание и има и решение от Съда на европейските общности. Те препращат като правно основание към член 33, 32. Става въпрос за широко обхватни законодателни компетенции, свързани с защитата на здравето и процедурите, свързани с авторизирането или удостоверяването. Има мерки, които трябва да допълнят основните стандарти. Ние смятаме, че разбира се, евратум е договорът, който трябва да се използва като правно основание. Втория въпрос зададен от докладчика. Какво мислим за критериите? Разбира се, съвета е поела инициатива за изготвянето на анекс към обхващащ критериите. Разбира се, трябва да се види дали има възможност за прилагането на критериите. Има работна група към съвета, която ще докладва на председателя, на председателството, как може да се промени регламента, така че а, той да бъде подсилен докладчика предлага да има допълнителни критерии, свързани с трансграничните превози на такива радиоактивни матери... материали, но разбира се, позицията е такава, каквато е и тази на съвета, така че няма някакви осложнения. Сега докладчика с заключителни слова. Хвала лепа. Благодаря. Благодаря на комисията за техните коментари. И бих ви помолила да ми предоставите и документа, който споменахте, свързан с правната основа. Ние не, в никакъв случай не бихме искали да подкопаваме договора Евратома, просто да знаеме коя основ, правна база ще бъде взета предвид в законодателството, по което работиме. Благодаря ви за това. Благодаря и на докладчиците вся. На 29 е, ще е гласуването в пленарна зала. Е, има ориентировачен а, е, срок за октомври. Утре в 10.15 ще а, започнем с гласуването. Става въпрос за лекотоварните превозни средства. Моля всички да са на времето в 10.15, да си вземете картата за гласуване и желая на всички приятна вечер.